Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues. Ваши превъзходителства, госпожи и господа, скъпи колеги, скъпи приятели. Добре дошли на днешното ни заседание, посветено на предстоящата среща на върха на Г-20 в Мексико. Силите на глобализацията доведоха до драматични промени в облика на света. Темпът на тази промяна все повече се ускоряваше през изминалите години. Следствие от тези <clears throat> дълбоки промени всички ние сме много по-взаимосвързани и много по-взаимозависими. При всички положения все повече хора, независимо от това къде по света живеят, осъзнават тази взаимосвързаност и взаимозависимост. Развитието на новите технологии направи така, че светът вече изглежда по-малък. Все повече сме с усещането, че живеем в едно глобално село – времевите зони, разстоянията, езиковите различия вече не играят почти никаква роля. Всичко се случва едновременно. Тъгата и радостта на други хора са нещо, на което можем да станем непосредствени свидетели с помощта на телевизията. Предизвикателствата са глобални. Затова и отговорите ни трябва да са глобални. Международните институции, които би следвало да работят за справянето с тези проблеми и същевременно би следвало да осигурят световно управление, през изминалите години проявиха слабост при справянето с най-неотложните предизвикателства – недостатъците в световен мащаб се превръщат в недостатъци на национално и регионално равнище. Гражданите очакват политически решения за справянето с кризи, независимо от това къде се разразяват те. Очакват това справо. В речта си по в рамките на Световния економически форум в Давос през 2009 година генералният секретар на ООН Бан Кимун заяви, цитирам, че редица нови кризи изискват и нова отговорност. Днешните времена изискват ново определение на понятието водеща роля. То трябва да бъде поставено в международен контекст. Необходимо е да се осигури не само световно управление, необходимо е това управление да се постави в контекста на отговорността. Отговорността в световен мащаб, отговорността в смисъл на намирането на общи решения. Световното управление е едно сравнително ново понятие, то бе изковано обаче в отговор на отколешни въпроси, като сътрудничеството на международните действащи лица за справянето с общи предизвикателства, които не могат да бъдат овладени без съвместни усилия концепцията за установяването на общо световно управление първоначално се ограничаваше само до въпроси свързани с мира и сигурността. През изминалите години обхватът на тази концепция значително се разшири. Увеличават се проблемите, на които трябва да се намери глобално решение. Те включват економически и финансови кризи, измененията в климата, необходимостта от опазване на биологичното разнообразие, борбата с тероризма, разпространението на ядрени оръжия, миграцията, трафика на наркотици и хора, рискове за здравето, пандемии и помощта за развитие. Всички предизвикателства, всички проблеми, пред които се изправят хората, не се спират пред национални граници. Става все по-ясно, че традиционните инструменти за решаване на проблеми на международно ниво са недостатъчни, че са изправени пред ограничения при овладяването на всички тези проблеми. Международното право също е изправено пред ограничения. Имам предвид процеса на вземане на решения на ниво ООН и Европейски съюз. Процедурите, действащи в тези организации, много често предотвратяват, дори блокират своевременното вземане на решения. От ключово значение е въпросът за и реформирането на представителството в международни организации и форуми, така че да бъде отразена реалността на 21 век, да бъде отразена най-вече нарастващата економическа мощ на бързо развиващите се държави. подобна реформа трябва да отчете промените на ниво СТО и на ниво Международен валутен фонд. Тя включва и нееднократните опити за реформиране на ООН, най-вече на съвета за сигурност на ООН и не на последно място преобразуването на Г8 в Г20, както и засилената роля на Организацията за економическо сътрудничество и развитие спрямо Г20. Днес ще говорим за нарастващата роля на Г-20 в системата на международните организации и структури. Както всички знаем, Г-20 е неофициален форум за насърчаването на открит и конструктивен диалог между индустриализираните и бързо развиващите се страни по ключови въпроси от световно значение – г20 изигра много важна роля по време на финансовата и економическата криза, откакто тя се разрази през 2008 година. От тогава насам страните членки на Г20 успешно си сътрудничиха, за да увеличат устойчивостта на световната финансова система спрямо кризи. Те успешно си сътрудничиха, например, за подобряване на мерките по отношение на продоволствената сигурност и в борбата срещу протекционизма. Трябва при все това да призная, че не всички водещи инициативи и насърчени на ниво Г20 са довели до пълно постигане на заложените цели. Те дори не са довели и до постигането им. Ще ви дам за пример процеса Базел. През изминалите години се стигна до по-голямо разминаване между националните интереси. Духът на сътрудничество между отделните страни, в който протекоха първите срещи на върха на Г-20, поне според мен отстъпи на политическо неравновесие. Според мен това е сериозна грешка. Г20 играе важна роля при по-нататъчното оформяне на международните отношения. Както отбеляза директорът на СТО Паскал Лами, Г20 за разлика от широко разпространената представа не е световно правителство. Г-20 е важен, необходим елемент от една много сложна система, която включва и много други елементи. С други думи, Г-20 може да се превърне в катализатор за ресурсите, които се предоставят от други международни институции и организации. От една страна не могат да се отрекат успехите от дейността на Г20, от друга страна тази структура явно не е достатъчно добре легитимирана – като заместник-председател на Европейския парламент, като негов член, аз смятам, че именно този въпрос е особено важен. От кого се избират членовете на Г20? Членовете на Г20, държавните и правителствени ръководители на страните – по-отделно или солидарно носят отговорност за вземаните решения. Когато обмисляме въвеждането на нови модели за световно управление, трябва да вземем предвид казаното от Йозеф Дайс, председателя на Генералната асамблея на ООН <clears throat> от Швейцария. Той е заявил, че Г-20 е един важен инструмент за бързи и концентрирани действия в областта на международните отношения. Той отбелязва също така, че ефективността не означава легитимност. Госпожи и господа, скъпи приятели, на ниво Г20 има много неизползван потенциал. Несъмнено г20 може да застане в основата на един нов световен ред. И от нас зависи в каква посока ще поеме това сътрудничество. Все още липсва принципна демократична легитимност, липсва взаимен контрол. През 2010 година представителите на парламентите от, на страните от Г-20 по инициатива на Канадския парламент за първ път се срещнаха в Отава. Целта бе да се създаде нов консултативен форум на ниво Г-20. Последваха още две срещи през 2011 година в Сеул и през 2012 в Риад. На срещата в Риад аз представлявах Европейския парламент. Това е една важна инициатива, която според мен обаче е само първата крачка към създаването на същинско демократично измерение на Г-20. Ясно е, че форумът на говорителите на националните парламенти на ниво Г20 в момента не може да окаже същинско въздействие. Ясно е, че той не се концентрира върху междуправителственото измерение на програмите на Г20. Европейският парламент си е поставил амбициозни цели в това отношение. Ние искаме да окажем решително въздействие върху механизма за вземане на решения в световен мащаб. Целта ни е този форум да се погрижи за осигуряването на прозрачност и парламентарна легитимност. Отчитането на парламентарното измерение и демократичната легитимност са взаимосвързани. На практика това би означавало държавният или правителствен ръководител на страната домакин задължително да участва в заседанията на съвета на говорителите на националните парламенти на Г-20. Госпожо посланник, радвам се, че мексиканското председателство, както в Риад, така и сега <clears throat> проявява много голяма гъвкавост, голяма готовност за осъществяването на тези реформи. Разискванията, които се провеждат днес в Европейския парламент, касаят въпроси от международен мащаб. Това са комисиите по външни работи, по развитие, економически и парични въпроси и други. В тези наши разисквания се обединяваме около позицията, че решенията се нуждаят от демократична легитимност. Да оставим на страна усилията за справяне с економическата криза – Извън тези усилия Г20 не може да добие принципна демократична легитимност, ако не прояви готовност да отчете работата на демократично избраните парламенти, така гражданите ще имат възможност структурирано да участват в решенията на Г20, а тези решения без съмнение оказват въздействие върху личния и професионалния живот на гражданите преди да започнем работа по реформите, призовавам всички членове на Г20 преди и след пътуването си да обсъдят своето участие в процеса с националните парламенти. Благодаря ви, пожелавам ви успешна работа на всички. Знам, че в момента в Мексико се води предизборна кампания. Поради това нямахме възможност да привлечем за участие в днешната конференция висши представители на Централната изпълнителна власт. Но се радваме, че сред нас е посланникът на Мексико в Европейския съюз. Имате думата. Muchísimas gracias, señor eh, vicepresidente. Agradezco a los presidentes de las seis comisiones unidas que son, están al origen de esta reunión y debo decir que en los años que tengo благодаря ви, господин председател. За мен е удоволствие да съм днес на, това, на тази среща и бих искала да кажа, че от в, в богатият ми опит на представител на Мексико пред Европейския съюз, за първи път имам възможността да се изказвам на такъв форум, в който са обединени представители на 6 комисии. Обикновено участвам в форуми, организирани от две или три комисии и затова искам да ви благодаря още веднъж за поканата. Бих искал да се възползвам от възможността да споделя с вас някои от основните елементи от програм, плана за действие на Мексико. Някои от тях бяха изпълнени тази година, след което накратко ще се спра на приоритетите за следващата програма на Г20 през 2012 година. Като председател на Г20 Мексико води сложни преговори в контекста на една много неустойчива международна ситуация програмата тази година, има пет приоритета и тяхната цел е да се постигне равновесие между важните въпроси, за които има нужда от политически стимул от страна на Г20, но също така и въпроси с важност на средносрочен и дългосрочен план. Опитваме се също така да гарантираме последователността при спазването на поетите ангажименти. Когато Мексико пое председателството на Г-20, ние имахме съвсем ясна представа за това какви цели ще преследваме. Не само по отношение на решаването на спешните въпроси, които се нуждаят очевидно от политически импулс, но и по отношение на въпросите, които ще трябва да се решават в средносрочен и дългосрочен план. Така че е, трябваше също времено да установим и е, връзка с е, задълженията, ангажиментите поети от предишни срещи. Става дума най-вече за ангажименти спрямо развиващите се и високо развитите страни. Най-вече структурната реформа, която се очаква да даде заетост, да даде да доведе до растеж. Политическата стабилност естествено извис, изисква също определени мерки, така че да се стигне до едно по-високо качество на заетостта и стабилността. Но за да насърчим растежа, ние би трябвало да засилим доверието в е, економическото развитие. А това означава най-вече стабилност, която може да се постигне чрез е, структурна реформа, така че да се постигне желания растеж и устойчивост. Освен това, укрепване на финансовите системи, засилване на финансовата интеграция в контекста на економическия растеж. Нестабилността в е, голяма част от държавите, включително и развитите индустриални държави, показа, че се нуждаем от една много солидна реформа, която да създаде здравата основа за развитие на финансовия пазар, във връзка с защита на потребителя, във връзка с въвеждането на едни сигурни, безопасни за потребителите и клиентите инструменти. Освен това, естествено трябва да разглеждаме е, всичко това в рамките на един глобализиран свят, на един взаимно свързан свят. Изключително важна е и ролята на Международния валутен фонд. Целта в сътрудничеството с фонда е да гарантираме необходимите средства за растеж, за устойчивост. След две заседания на финансовите министри и управителите на централните банки бе взето решение средствата предвидени в рамките на фонда да се увеличат на 430 милиарда долара. Четвъртия приоритет е за укрепване на безопасността и на сигурността по отношение на хранителните продукти, на ресурсите. Това е изключително важно, тъй като селскостопанските продукти са особено важни именно за най-бедните хора, които е, изразходват много повече от половината от е, приходите си именно за храна. Междувременно вече се говори за растяща бедност в целия свят – Затова бе формулирана една инициатива за активизиране на частните инвестиции в е, особено силно засегнатите от бедността страни. Бе казано освен това, че е, и малките и средните предприятия е, в селското стопанство в е, развитите страни се нуждаят от специална защита. На следно място ще подчертая една основна разлика между нашето е, виждане, имам предвид вижданията на мексиканското правителство и предишното председателство. Ние смятаме, че економическият растеж може да се постигне по най-добър начин, когато се съобразяваме с развитието и опазването на околната среда. А това означава на практика, че в някои от нашите действия ние трябва да се ограничим. Именно това ще бъде в центъра на вниманието, когато обсъждаме конкретни мерки за производителност, за иновации, за научни изследвания. Ще се опитаме да изготвим един дневен ред, който да свързва всички тези въпроси е, от гледна точка на бъдещите перспективи на пазарите и на търговията. Като ще поставим акцента върху структурните реформи, върху е, снабдяването, върху е, горивата, е, устойчивите структури, е, сигурността на е, безопасността на хранителните продукти, на храните и на практика ще се опитаме всъщност да включим и всички от тези аспекти, които ще се разглеждат в рамките на Рио 20. Това ще бъде и среща, която ще се проведе непосредствено след срещата при нас в Риатно. В Калифорния ще се обсъждат предимно въпросите свързани с околната среда, докато а, ние ще включим също важните въпроси, свързани с околната среда, като климатични проблеми а, и а, заключението от а, конференцията за околна среда е, в е, контекста на разглежданите от нас въпроси, свързани най-вече с економически растеж и с е, заетостта. Ние смятаме, че срещата в Мексико би трябвало да доведе до едно глобално развитие на всички страни напред в посочената посока, а за това са необходими съответните е, усилия. Ние е, предлагаме да се поканят е, страните, които играят особено важна роля в съответните региони, като Чили, Камбоджа, Бенин, Индия и така нататък. Това са страни, които са много важни в рамките на е, дневния ред на Г-20. Мексиканското правителство подготви един е, много обширен дневен ред. Три са заседанията на така наречените шерпи, на финансовите министри, на управителите на централните банки, на министрите на външните работи, на министрите на е, търговията, на заетостта, на транспорта и на заместник-министрите за селско стопанство. Това е, бяха срещи, които не са провеждани в рамките на ОНЕ. Е, тъй като при нас е, бяха е, мобилизирани и силите на много експерти в определени области, така че ние свързахме отговорността на управлението в определените сектори, за които говорихме, с експертните познания. В отделните органи много често се обсъждаха именно по този начин, в такъв формат, тези важни въпроси. На 18 и 19 юни 2012 ще извършим в крайна сметка една много съществена проверка на постигнатото от тези срещи. Третото заседание през май бе посветено на темата ролята на Г20 в рамките на международните отношения – като ние формулирахме е, основната тема, която ни интересува, а именно интегративен растеж, е, сигурност, е, безопасност на храната и така нататък, сигурно Е, Една тема, която бихме желали да поставим в центъра на дневния ред и на ООН. Но растежът, свързан с проблемите, проистичащи от бедността, е особено важна тема, най-вече за развиващите се страни. Смятам, че това са приоритети, които ще намерят положителен отзвук, ще доведат до положителни резултати. Именно това са всъщност въпросите, които Мексико се опита да постави в центъра на дневния ред на различните е, органи на Г-20. Подготвяйки срещата е, на държавните и правителствените ръководители, Мексико имаше предвид е, основната цел подобряване на взаимоотношенията в целия свят, между страните, справяне с економическите и финансовите трудности. Нашият президент наскоро каза, ако европейският кораб потъне, всички ние потъваме заедно с него. В този смисъл ви уверявам, че ние проявяваме солидарност към всички европейски държави, които изпитват трудности в момента. И така, госпожи и господа от Европейския парламент, вие очаквате резултати от Г20, резултати, които след това ще се обсъждат и тук в Европейския парламент и ще се популяризират от вас. Ще бъде много подходящо, според мен, да се срещнем отново след срещата на върха на Г20 за да обсъдим всичко постигнато по време на Г-20 и да видим какъв може да бъде приноса на Европейския парламент за постигане на формулираните от срещата на върха цели. Така вие ще помогнете Г-20 да стане един много успешен орган. Благодаря ви. Много ви благодаря за изказването, благодаря за времето, което ни отделихте. Сега започваме с първият панел от днешната конференция. И с огромно удоволствие ще поканя заместен председателя на Комисията по външни работи, господин Паско. Той ще бъде председател на първият панел. Приветствам ви с добре дошъл и ви благодаря за помощта, тъй като господин Брок не е днес тук и вие се съгласихте да го замените. Благодаря ви и давам ви думата. thank you very much. Let's not waste. Благодаря ви. Нека не губим повече време, тъй като вече малко закъсняваме. Нека да започнем с работата на първия пълнел. Неговото мото е какви са предизвикателствата за управлението през 21 век. Нашите уважаеми гости са госпожа Габриела Рамос, господин Даниел Гоядере и господин Даниел Грос. Приветствам ги най-горещо с добре дошли. След което двама от членовете на Европейския парламент, господин Хъкмарк и господин Дева, ще отговорят на изказванията на гостите ни. И сега давам думата за 10-минутно изказване на госпожа Габриела Рамос и дам възможността да направи своето представяне. Благодаря ви. Много благодаря. Не, напред, господин Башко, бих искала да ви уверя, че за мен е огромно удоволствие да се изказвам пред Европейския парламент по този по тази тема и също така да се срещна с моята приятелка, посланник Фуентес Баран и като цяло да въпрос въпроса за предизвикателствата, свързани с световното управление на световната економика. Може би се питате защо Организацията за економическо сътрудничество и развитие Една от характеристиките на G20 е това, че те се обръщат към различни международни организации за предоставяне на подкрепа в обсъжданията на различни теми, като економика, образование, сигурност, ние сътрудничим с g 20 откакто президентът Обама ни покани да участваме в срещите на равнище в Питсбърг. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с мексиканското председателство. И мога да уверя, че е за нас удоволствие да продължаваме работата си в частност по отношение на тъй нареченият зелен економически или екологосъобразен економически растеж. Запитахме се, защо имаме нужда от засиленото световно управление? Ами, трябва да видим на първо място къде, какво е положението в момента. Имайки предвид а, имайки предвид колко е натоварен дневният ред на G20, е, все още се подигат въпроси за спасяване на банките, за левериджа, за високото равнище на, държав... на задължаност на държавите. И това са въпроси, които в трябваше вече да са разрешени 5 години след началото на кризата. Когато работихме с френското председателство, се надявахме, че въпросите свързани с бързо вирусите държави вече ще бъде забравен, за да можем да се съсредоточим върху програмата за бъдещо развитие. С Мексико и по време на мексиканското председателство също се надявахме, че вече ще сме загърбени кризата, но тя на практика продължава да е действително си днес. Участва в редица срещи на шерпите и на последната представихме економическите очаквания на ОИСР, публикувани през май 2012 година има някои положителни тенденции с резултатите на Съединените щати в Япония в частност, но Европейския съюз изостава и според нас това е основният проблем, основната заплаха за европейската економика. Европейската економика не само, че не се подобрява, но дори напротив отслабва от ден, за ден, от ден на ден. И за нас приоритетът ще бъде Европа да направи всичко възможно, за да се справи с тази ситуация тази, постигна тази цел, са необходими съответните е, ресурси и ние смятаме, че Европа разполага с тях. Какво означава засилено управление? Говорим основно за три елемента. Първо е обединяване за ефективни колективни действия. G20 се оказа полезен инструмент за обединяване на международната воля за разрешаване на кризата и избягване на най-лошите сценарии. Сега обаче трябва да насочим на економика по един нов път за развитие, по-екологосъобразен път за развитие. И този процес се оказва доста по-сложен. Трябва не само да се справим с кризисната ситуация, но и да изготвим пътя за бъдещо развитие на економика, чрез установяване на нови източници за економическо развитие. Поставя се не само въпроса за кризите, пред които сме изправени, но и за последствията от тези кризи за различните държави, които може да са доста дългосрочни. Ето защо трябва да намерим нови източници за економическо развитие. Направихме редица предложения, като например подобряване на уменията на пазара на труда, Представихме също така и някои въпроси, свързани с равенството между половете. Смятаме, че активното участие на жените в економиката може да бъде източник на економическо развитие. Поставихме въпроса за развитието, за активите, които се основават на познанието, но преди всичко това, разбира се, трябва да се справим с много сложната ситуация, в която се намираме. Разбира се, нуждаем се и от е, ефективно управление, което да обединява всички и това е една от е, е, основните предимства на G20. Всеки път, когато наричаме G20 форум за световно економическо управление, колегите от G20 ни отговарят, ние представяме самите себе си, не възнамеряваме да представяме никого извън нашата група и мисля, че най-добрата услуга, която Г20 може да направи за световната економика е да вземе най-добрите решения за, сама, за самата група. Г20 представлява 80% от световната економика и всяко решение, което вземе тази група, ще има сериозно въздействие върху световната економика и върху всички останали държави по света. Според нас събирането на родителите на страните от Г20 на такова равнище беше много положително развитие. На първо място, защото се дава равен глас на всички ключови играчи на международно равнище. На първо място, на второ място, защото това е форум, който има своята легитимност от економическа гледна точка. И на трето място, защото това е форум, който може да бъде управляван, така да се каже. Като виждате, става въпрос за постигане на винаги на някакъв консенсус и на някакво съгласие. Процесът на преговори винаги е сложен, но а, все пак а, този форум позволява да се повдигнат някои сложни въпроси, водещи до тежки политически преговори. По въпроса за легитимността, пак казвам, г 20 трябва да смята за група, която представлява сама себе си и която и която не замества никаква съществуваща структура в световното управление. Както каза и а, посланник Флорентес Беран, Г20 не се опитва да замени конференцията на ООН по отношение на изменението на климата, например. Същото въжи и за економическата сфера. Когато се говори за търговията, не се опитва да заместят СТО, а да допълня дейността на тази организация. Но не бива да пренебрегваме и действителността. Каквото и да постигне Г20 по отношение на търговията и по отношението на екологосъобразния економически растеж, ако може Г20 да се съсредоточи върху тези въпроси, без да се навлиза в подробности относно самото изменение на климата, например, а да се постигне въпроса за данъците за екологосъобразност, за инвестициите, за премахването на субсидиите. Това е въпрос, който фигурира в дневния ред на Г20 от среща на Питсбърг насам. Това са реални възможности за взимане на политически решения, без да се навлиза в ресора на други международни организации. А, също така G20 е неформална група, която а, се опитва да се трудничи с други организации, което дава възможност за повеждане на, ефектив... на ефикасни консултации в различни области. Като цяло, както спомена господин Карас в началото, резултатите на g 20 са, за момента са смесени. Усетите са положителни по отношение на избягването на кризата и чрез обединяването на ключовите е, действащи лица на световната економика. Едновременно с това Г20 е изправим пред предизвикателството да изгради и да определи пътят за бъдещо развитие на световната економика. И тук искам да кажа пред членовете на Европейския парламент, че нито един въпрос не бива да бъде пренебрегван. Решенията на равнище Европейския съюз ще се вземат в институциите на Европейския съюз. Но в Г20 трябва да се обсъждат всички тези въпроси. А трябва да отбележа, че много често има не, несъгласие и неудоволствие, когато подобни въпроси се обсъждат на равнище Г20. Това въжи не само за Европейския съюз, а и за други държави но според мен трябва да проявим готовност за разискване на всякакви въпроси на равнище Г20. По този начин ще се увеличи ползата и смисъла на съществуването на този форум. Това никак не е лесно. Когато настъпи кризата, всички се насочиха към пакети за подкрепа на економиката. Сега обаче различните държави имат различни програми по отношение на развитието на економика и не, обединяването на ключовите играчи, намирането на обща воля се оказва доста по-сложно. За момента беше постигнат добър напредък, чака ни още много работа, но като цяло за света е много по-добре, че съществува G20. Благодаря ви. Indeed, uh, when we have a new... Председателят. Много ви благодаря. Разбира се, когато има преразпределение на властта, се създава съответно и нова структура за нейното запазване. Настоящата действаща структура датира от края на Втората световна война. Но в момента сме свидетели на промени – затова според мен е добре, че Г20 се опитва не да запази действащата структура, а да създаде нов форум, който да отчете и промяната в съотношението на силите. Господин Даниел Грос за 10 минути. Благодаря. Като независим наблюдател, аз ще бъда по-малко дипломатичен и по-откровен. Според мен G20 със сигурност е един полезен форум. Същевременно обаче не знам точно как този форум ще може да управлява световната економика извън ситуации на криза. Когато се разрази кризата на ниво Г20, се обединиха държавните и правителствени ръководители и предприеха съвместни действия. Но когато най-лошото отмина, интересите им започнаха да се разминават. Институцията, която наистина ежедневно върши работа за справяне с кризата е Международният валутен фонд. Наскоро извършихме проучване по поръчка на Европейския парламент във връзка с външното представителство на страните от еврозоната. То се разисква в различни форуми този, върху който ще се спра в момента, е МВФ, тъй като той е особено важен за всички. Всички знаете, че МВФ действа на следния принцип. В него членуват държави МВФ работи в областта на фискалната политика. До момента аргументът бе следният. Еврозоната като такава не може да бъде представлявана на ниво МВФ, тъй като си има свой орган, отговарящ за валутната политика. Това е Европейската централна банка. Тя може да разполага със статут на наблюдател на ниво МВФ, но няма правомощия в фискалната област, т.е. няма право да бъде пълноправен член. За щастие настъпиха промени в тази организация след въвеждането на Европейския фонд за финансово стабилизиране и в хода на все по-засиленото разискване за изграждането на фискален съюз. Не знам в каква посока ще поеме тази дискусия за изграждането на фискален съюз. Ясно е обаче, че Европейският съюз ясно се движи в посока създаване на орган с правомощия в фискалната област фискалните интереси на страните от еврозоната на ниво МВФ могат да бъдат обединени в рамките на Европейския механизъм за стабилност. Този механизъм за стабилност ще притежава правосубектност не е необходимо да се правят промени в учредителните договори или в устава на МВФ. Необходимо е само официално споразумение между държавите членки от еврозоната. По силата на това споразумение техните интереси ще бъдат представлявани на ниво МВФ в лицето на управителния директор на Европейския механизъм за стабилност. Политическите насоки ще се дават от съвета на министрите на финансите на държавите от еврозоната. Това е управляващият орган на Европейския механизъм за стабилност. Това е една възможност за представляване на Европейския съюз на ниво МВФ. Може да се каже също така, че Основният представител ще бъде излъчван от министрите на финансите на еврозоната, а неговият съместник от Европейската централна банка. Така действат държавите членки, представени на ниво МВФ. Това би била крайната точка на развитието как да стигнем до нея без някакви основни промени под формата на промени в учредителните договори. За целта е необходимо тук в Брюксел да се създаде комитет, представляващ подструктура на работната група за еврозоната. Тази структура ще включва представители на държавите членки. Трябва да бъдат достатъчно високопоставени представители, така че да могат да изразяват становищата на съответните Министерства на финансите. Членовете на тази структура отблизо ще следят работата на МВФ. За целта ще трябва да се срещат по няколко пъти седмично, а не месечно така ще могат да изготвят и общи становища. Знаем, че е много трудно да се постигнат общи становища, особено когато трябва да се обхванат много различни въпроси за много кратко време. Затова предложихме да се направи една проста промяна в процедурите – а именно да се установи секретарят на тази нова структура. Този секретарят трябва да разполага с достатъчно сътрудници, така че да може да следи отблизо работата на МВФ. Той ще излиза със свои предложения. Ако предложенията му не бъдат приети от мнозинството на тази нова комисия, то това ще бъде известен стимул за постигането на споразумение преди съответната среща на МВФ. Може да се отиде една крачка по-напред, без да се правят формални промени, може да се постанови, че предложенията на секретарята на тази нова комисия ще се считат за одобрени, освен ако не бъдат отхвърлени с квалифицирано мнозинство. Тази процедура вече се прилага за други случаи. Така страните от еврозоната ще могат да се обединят около обща позиция, без за това да са необходими правни промени. Ясно е, че работата на новата подкомисия ще трябва да се обвърже и с работата на Европейския парламент. Допускам, че Европейският парламент разполага с достатъчно експерти, които да могат да следят отблизо работата на подкомисията. Към момента еврозоната не е достатъчно представена на ниво световни форуми. Не е достатъчно добре представена нито на ниво Г20, нито на ниво други структури, управляващи световната економика, като например МВФ. Може да бъде постигнат обаче значителен напредък в това отношение, като се използват настоящите структури. В момента, в който МВФ установи стабилна фискална рамка, то ще трябва Извинете, в момента в който Европейския съюз установи своя стабилна фискална рамка, то ще трябва да се намерят някакви възможности той да бъде представляван на ниво световни форуми, без за това да са необходими изменения в договорите. Трябва да започнем да обмисляме този въпрос. Благодаря на господин Грос, казва председателят, за това, че ни даде храна за размисъл. Даниел Гуайадер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че поканихте и представител на Европейската служба за външна дейност. Това не се случва често, когато се обсъждат въпроси, свързани с Г20, но това е добре, защото се води интересна политическа дискусия по този въпрос. Струва ми се, че Г20 и неговата отговорна програма с интересен въпрос с сериозно въздействие за бъдеще. И насърчаването на многостранни решения на общи проблеми е и основният принцип на европейската интеграция. Ето защо този принцип вече е записан и в договорът от Лисабон. И мисля, че ние може да споделим много с нашите партньори в форуми, като G20, например. Истината е, че световното управление е фрагментирано, многостранно и недостатъчно интегрирано. А едно истинско световно управление е цел, която трябва да се стремим да постигнем. Трябва да засилим общите ни ценности и то не само на едно равнище. Основната ни цел е да гарантираме световен мир, сигурност и просперитет – да споделим ползите от глобализацията сред всички ни и да го направим на една основа на, на основата на споделената отговорност. Има разница теми, в които това може да се случи, борбата срещу настоящата финансова криза, подводствената сигурност и борбата с недостига на храна. Това също са въпроси, които присъстват и в нашия дневен ред. Докато имаме нужда от отговор на световно равнище. И мисля, че ние в нашата служба за външна дейност можем да допринесем за постигането на резултати в тази област. Както каза и, госп... и посланник Фуентес, Мексиканското председателство не празвало своите цели по някои теми вече се работи. Имаше и заключение на съвета през марта. Имаше също така и писмо, подписано от председател Бароза и, на комисията Бароза и председателят Ван Ромпой относно а, G20. Няма да спирам всички тези въпроси. Ще се съсредоточа на въпроса за световното управление и Г-20, както каза председателят. На неофициалната среща на министрите ли външни работи в Лоскобо с на тази година бяха бе започна първоначалната дискусия по този въпрос. Леди Аштън присъства на тази среща и това беше важно за нея, защото според нас, според нас G20 играе важна роля за по-нататъчното развитие. Това беше първа такава среща на, на външния министр и за Ледящен беше важно да присъства на нея. Бяха обсъждани разрешаването на кризите, колко екологосъобразния економически растеж, а чисто политическите теми не се обсъждаха. Ледящен съсредоточи своето изказване върху необходимостта да се подобри ефикасността на международните структури за справяне с настоящата криза. От наша страна се повдигат въпросите за справяне на притесненията, свързани с Иран и Сирия, както и необходимостта от по-тясно сътрудничество в контекста на арабската пролет. Нямаше официални заключения от срещата в Лос Кабус, но бяха добавени някои елементи и заключения в прескомюникето и е важно да ги отбележим. Въпроси като продоволствената сигурност, е енергията и систематичното развитие, включително и колко събросният економически растеж, са взаимосвързани въпроси, но едновременно с това те трябва да се разглеждат и заедно в търсене на общи решения. И това е важно измерение при, при разглеждане на тези въпроси. Вторият елемент е, е общо от при покриването на економически, политически и въпроси свързани с сигурността. Затова е необходимо да се даде възможност за цялостен, цялостно наблюдение и контрол над изпълнението на тези въпроси. Трето се поставя въпрос за продължаване на започнатите действия по реформиране на многостранните международни органи с един по-прагматичен подход. Без обаче да се подценява възможността за постигане на напредък по, спешни, по случаи на спешност. Важно е също така да се гарантира постоянно наблюдение на ангажиментите поети от е, държавните полицейски ръководители в рамките на Г20 и в рамките на други форуми. За момент постигането на тези ангажименти не отговаря с очакванията и мисля, че всички сме съгласни по този въпрос. В частност, на срещата беше подчертано колко е важно да се води превентивна дипломация, не дипломация на реакцията. И както ясно заяви посланникът на Мексико, трябва да има съчетаване на действия с краткосрочен и действия с средносрочен, в средносрочен план. Като цяло Катрин Аштън заяви, че тази среща е била успешна. Мексико е поел ангажимент за насърчаване на иновативни инициативи от подобен вид. Това ще бъде подчертано и на бъдещата среща на всяко равнище в Лос Кабус. За момента не беше взето решение не знам какво точно ще направи Русия до година, но не съм на 100% сигурен, че ще продължи със същия, че руснаците ще продължат със същия подход. Какво следва от тук нататък? Ще има неофициални заключения от тази неофициална среща на външните министри. Из, изглежда, че а, линията на поведение на Европейския съюз напълно съвпада с а, тези заключения трябва да видим как можем допълнително да повлияем върху дебата и в частност дебата върху ефективността и легитимността на Г20. Това са наистина важни елементи. Някои държави смятат, че Г20 е група, която сама се създала и критикуват изключването на редица държави g 20 представлява 80% от економиката, но двама се представлява и само 20 държави. Има и други легитимни а, органи, като например Г77. Целта на тази конференция е да се зададе въпроса как може да се гарантира легитимността на Г20. И така, как ще продължим за бъдеще, все още не е ясно, но дискусията е отворена. На неофициалната среща на външните министри бяха подчертани няколко елемента. Ясно е, че Г-20 не трябва да се опитва да замени действия предприятия в рамките на други международни организации, като, като ООН, е, например. Целта е Г20 да предостави политическо ръководство на действия, които могат да принесат за, действи, за предприятия в други международни форуми. Основният въпрос е свързан с ефективността на Г20. По-голямата част от различията, които съществуват в други международни организации, като ООН, не съществуват и в Г20. В Г20 има и държави, които са постоянни член, членове на съвета за сигурност на ООН. Някои а, са доволни с настоящото статукво. А други членове на Г20 имат съвсем, съвсем други цели и въжделения на международно равнище. Какъв е изводът, който може да извадим от тази дискусия? води, трябва да се водят преговори за реформиране на ООН, тъй като на структурата на тази организация и остарялото разделение между юг и север вече не отговоря на действителността. Връзката между Г20, ООН, международните финансови институции и други органи трябва да се ръководят от принципите за ефективно разпределение на труда и взаимно допълване. Европейския съюз разполага с най-добре изградената организация на международно равнище. Нашите, нашият опит по отношение на човешките права и други социални въпроси трябва да се вземе за пример на световно равнище. Въпреки настоящата економическа криза, не бива да губим доверие. Европа има много да даде. Трябва да се възползваме от новите инструменти в договорът от Лисабон, за да сътрудничим с нашите международни партньори за световно управление. Едно от предизвикателството е как можем да изградим една по-ефективна външна политика, не само официално, но и чрез стратегическият принос на други равнища. Европейския съюз трябва да продължава да поставя рамка за диалог за световното управление. Напълно съм съгласен с заместник председателя на парламента Карас и с това, което каза в стъпителното си изказване. Европейския съюз беше един от пионерите и Той трябва да продължава да играе важна роля в световното управление. Това наистина е голямо предизвикателство, но мисля, че можем да се справим с него. Благодаря ви. Худа. Е, Благодаря ви. Нека сега да чуем и представителите на Европейския парламент. Господин Гунар Хакмарк, който е докладчик е, на Европейския парламент е, по темата. Ще го помоля да вземе думата за да изложи своите виждания за 5 минути, а след това ще дадем думата и на господин Дева. Трябва да ви съобщя, че за наше съжаление господин Грос трябваше да напусне малко по-рано. Помолиме да го извина, но за това пък господин Сарис Валски е тук, мисля. Той ще дойде. С известно закъснение ще бъде тук. Благодаря ви, господин председател. Струва ми се, че тук вече бе казано, че легитимността и значението на Г-20 зависи до голяма степен от е, взаимодействието между МВФ, е, е, СТО и други организации в световен мащаб. Ние в никакъв случай не желаем да създаваме някакъв нов световен форум, но при всички положения, е, когато става дума за прилагане на решенията на Г20, са ни необходими тези организации. Е, нека да се върнем назад във времето, преди 20-25 години, когато Г20 още не съществуваше. Наистина, преди 20-25 години имаше Съветски съюз в света. Съветски съюз, който на практика определяше процесите до голяма степен. Светът бе разделен. Ние забравяме понякога тези неща. Третия свят, САЩ, Европа, Мексико, и други страни. Ето това, БРИКС и така нататък. Това разделение тогава не съществуваше, но затова пък имаше Съветски съюз и сателитни държави около него и на другата сна останалите. И така, тогава нямаше истински растеж, растеж, който ние преживяхме, макар и бавен растеж, ние видяхме как този растеж става действителност. Не бива в никакъв случай да забравяме. И още по-шокиращи факти. Ние нямахме интернет по това време. А междувременно интернет не изглежда нещо напълно естествено. Економиката, търговията, медиите на практика в момента съществуват на основата на интернет, на тази глобална мрежа. Но светът преди 25-30 години нямаше интернет и не беше свързан в една голяма мрежа. Съществуваха различни процедури и в рамките на економиката и на търговията и така се създаваха контактите и се поддържаха тези взаимоотношения. И още едно, трето нещо. Западна Европа и САЩ доминираха по това време не само в света, в глобален аспект, но и в институциите. А днес като че ли Западна Европа и САЩ е, отново доминират, само че в рамките на световната, на глобалната криза. Ето, струва ми се, че трябва да си даваме сметка за тези промени през последните 25 години. От една страна голям економически растеж в целия свят. Хора които живеят в благоденствие. От 1 милиард цифрата на тези хора достигна 4 милиарда и това е всъщност, може би, най-значимото постижение, с което можем да се гордеем независимо от кризата, за която днес говорим и от която много се тревожим, е, все още има достатъчно хора, които живеят охолно, живеят спокойно, живеят добре. Господин председател, глобалните институции днес се опитват да намерят решение за това как да приспособят економиката към настъпилата промени в действителността, защото светът наистина се е променил. Няма вече Съветски съюз, е, има обаче много други е, неща. Е, времено е, така, в богатите економики, в високоразвитите индустриални държави, е, хората продължават и правителствата продължават да действат тъй, сякаш нищо не се е променило, сякаш растежът продължава, растежът е спрял. Так, и продължават да дават, продължават да дават, но ето, че а, е, вече не можем да се радваме, така да се каже, на а, е, едно изобилие, на един излишък е, и на един стабилен растеж. Така че ни е необходима е, глобална политика, глобална економика. Ние имахме е, една парична политика на времето, имахме е, други взаимоотношения, нямахме толкова много дълг, за задлъжнялост на държавите. Ето, че сега се нуждаем обаче от е, други механизми, защото нещата са се променили. Необходими са ни финансови механизми, за да можем да се справим с тези огромни дисбаланси, които съществуват в економиката, на финансовия сектор. Затова ни е необходима нова структура, преструктуриране, за да се справим с предизвикателствата и за да постигнем растежа, за който говорим. Естествено, че трябва да насърчаваме частният бизнес, трябва също времено да подпомагаме малки и средни предприятия, граждани, но когато говорим за економи в е, е, рамките на държавния бюджет, трябва да знаем, че колкото по-малко е, помагаме на хората и на малкия и средния бизнес, толкова по-малко расте ще има. Така че винаги, когато говорим за економи, трябва да имаме предвид и това. И тъй всичко това естествено е свързано с нашата задача и с задълженията и отговорностите и на Г-20, и на МВФ, и на СТО, но ние тук е, трябва да имаме предвид, че основният момент в крайна сметка е наблюдение на финансите, защото без стабилност в финансовия сектор няма да постигнем е, растеж. Сега ще дам думата на господин Дева. Благодаря ви. Тъй като представлявам Комисията за развитие, ще се опитам от тази гледна точка да разгледам някои от основните мисли, споделени по време на дискусията. За съжаление, според мен, структурираният ред, създаден след Втората световна война като че ли почва да се руши. Рухнала е вече. Е, Кристин междувременно спомена за това, че доброто международно сътрудничество е изключително важно. В никакъв случай не бива да игнорираме, естествено, международните организации. Но и комисията, и парламентът е, е, известно време като че ли се опитваха да си затварят очите пред е, е, някои ясни сигнали за настъпване на кризата. И същевременно и кризата ни игнорира, така да се каже, защото е, G10, G20, G8, все едно как, какъв формат ще измислим, е, нещата се развиват по друг начин, е, без да се съобразяват с е, легитимните организации. Независимо от това, че ние казваме тези е, формати или тези форуми са нелегитимни. Е, няма да говорим за е, това, коя ще бъде доминиращата страна, ако продължаваме по този начин. Дали Индия, дали Америка никой от държавите няма, колкото и да е силна и колкото и многолюдна да е, няма да може да доминира в бъдеще. Така че изключително важно е да се върнем отново към концепцията за солидарност, която се измести от е, е партикулярните интереси на отделни държави. Нещо, което на практика е, налива вода в мелницата на евроскептиците. Струва ми се, че това е изключително важно да се осъзнае, да се осъзнае опасността от една такава позиция. Естествено, че ние имаме Г8, Г20, Г10, имаме групата на БРИКС, Бразилия, Русия, Китай, Южна Африка. Но забравяме много важни неща, които са свързани с глобалните проблеми. Нека да се сетим какво се съобщи на времето за е, така, предстоящото сечене на е, гори в е, поречието на Лазона, което в крайна сметка принадлежи на всички нас. Така че едно такова решение не може да се взима само от една държава и от едно правителство. Струвам се, че ние на практика не разполагаме с съответните инструменти и с е, съответните уредия, за да се борим срещу едно подобно развитие. Понякога, след като сме били в Страсбург и прочетем начина по който са отразени събитията, случили се в Страсбург е, и прочетем и новините и коментарите по други е, теми в вестниците, се питаме в крайна сметка къде живеем. Дали изобщо всичко това, което правим е, и говорим тук в Европа е свързано с всичко това, което се случва в е, останалата част на света. Не можем да искаме от Индия, Китай и други бързо развиващи се економики да следват нашият модел. Точно сега едва ли можем да поставим този модел като нещо достойно за подражение. И когато говорим и за демокрация, трябва да си дадем сметка, че демократичната държава може е, да съществува единствено на основата на всички тези основни принципи, които ние сме заложили като основни идеи в нашата концепция свободни избори, демократични избори, честни избори, свободна преса, свободно волеизявление и е, изразяване на мнението, независима съдебна система и така нататък. Нека да ви дам един пример с Зимбабве. Когато Зимбабве обяви своята независимост, ми бе казано, че. Е, да, добре, в моя доклад е написано, че в рамките на една независима, демократична държава и гласа на всеки отелен гласоподавател, дори да, да е само един, е много важен. Да, това е така. Естествено, това са основни демократични правила, но същевременно ние като представители на нашите избиратели от различни страни в Европейския съюз, като че ли не обръщаме достатъчно време на всички тези страни в Африка и Азия и Латинска Америка, които имат толкова много проблеми. Една голяма част от средствата на европейските граждани от европейския бюджет е, се предоставят е, на Африка, на африкански държави около 80 милиарда, които не се отчитат на практика. След това е, около 60 милиарда се предоставят на страни в други континенти, развиващи се страни, а 8 милиарда са средствата, които на практика се укриват. Това е, така да се каже, бягство на е, капитали от е, Европейския съюз. Също времено огромни суми предоставяме и на азиатските страни, включително и на тези стремглаво бързо развиващи се економики, като Индия е, и други. Защото искаме е, там хората да не живеят в мисерия, да ги спасим от бедността, но е, едновременно с това трябва да си даваме сметка, че това са пари взети от дънакоплаците в Европа. Това са пари на нашите европейски граждани и естествено всичко това трябва да подлежи на една строга отчетност, за да сме сигурни, че постигаме целите, за които са отпуснати средствата. За съжаление, разполагам с много време, за да изложа всички мои мисли, но при всички положения благодаря много на Отмар Караш и на всички колеги за тази възможност да говоря тук. Председателят благодаря. С това откриваме разискванията. Моля, дайте знак, ако желаете да се изкажете. Thank you very much. Let's uh, now listen to the, the panelists. Председателят. Благодаря. Сега ще дадем думата на нашите гости, за да отговорят на коментарите на депутатите. Благодаря, господин Морейра, казва госпожа Рамос. Господин Хокмарк и господин Дева изложиха изключително големите предизвикателства, пред които сме изправени, когато искаме да се споразумеем за предприемането на колективни действия. Понякога при вземането на подобни решения се задоволяваме с второто най-добро решение, за да отчетем интересите на цялата група. Това се наблюдава на ниво г20. Мисля, че рамката за силен, устойчив и балансиран растеж, по която работи Г20, може да бъде действително подкрепена от държавите, ако те предприемат съответните действия. По отношение на търговията, взаимосвързаността и инвестициите, един от най-интересните резултати от работата на мексиканското председателство. Question mark, what are we going to do there? Uh, because they don't want to duplicate what is happening in the WTO. Ще бъде по отношение на Министерствата на търговията. Организацията за економическо сътрудничество и развитие излезе с някои данни за веригата на добавена стойност в световен мащаб, за производствената верига в световен мащаб. Ако осъзнаем как функционират тези две вериги, ще можем да постигнем промени в търговията в световен мащаб. Към момента се твърди, че е по-добре по текущата сметка да има излишък, отколкото дефицит. Става дума за търговското салдо. Но фактите сочат нещо съвсем различно. Производствената верига в световен мащаб функционира по съвсем различен начин – това трябва да бъде осъзнато на политическо ниво. На политическо ниво трябва да се осъзнае как са взаимосвързани отделните държави, какви са страничните ефекти от техните действия. Само така ще може да се разработи общ подход към световната търговия. Реалността ни изпреварва – трябва да отчетем реалността, за да можем да изградим една по-силна и по-ефективна световна економика. Мистер Giader from the European External Action Service to close this uh, panel. Давам думата на господин Гоядер от Европейската служба за външни действия. Благодаря, господин председател. Два коментара, които са доста положителни, според мен. От днешното разискване стигам до заключението, че можем да сме оптимисти. Има промени, които може би протичат не с темпа, с който желаем, но все пак има промени. След две седмици ще се състои среща на върха. На нея ще се обсъди прехода от целите на хилядолетието за развитие към цели за устойчиво развитие. Този преход отразява и промяна в становището ни. Отразява волята за работа за справянето с редица проблеми, като например намаляването на бедността. Осъществяваме преход към един по-глобален подход. Целите, по който бяха обявени вече от Мексиканското председателство, това е подход, който отчита не само финансовото измерение, но и други аспекти, като например екологосъобразния растеж. Второ, ролята на Европа. Европа в момента претърпява сътресения в економическия сектор, най-вече в еврозоната, но положението не е безисходно. Имаме капацитет за справяне с економическите проблеми и нашите партньори могат да поемат няк... възприемат, извинете, някои от по-положителните елементи от нашия опит. През 75-та година, доколкото си спомням, се проведе първата среща на Г5 или Г6, не си спомням точно. Тя се проведе в Фонтенбло. Интересно е да се разгледат промените настъпили от тогава насам за срок от 33-34 години. През 75-та година нямаше интернет, но тогава поне се проведе тази първа среща на върха на Г5 или Г6. По-настоящем тази структура включва 20 държави, на които се падат 80% от размера на БВП в световен мащаб. Трябва да проверим възможностите за включването и на други държави и трябва да говорим и за бъдещето на тази структура, като се опитаме да намерим общо решение за нейната работа. Председателят посланникът на Мексико в Европейския съюз трябва да ни напусне. Благодаря на нейно превъзходителство за много важното и изложение на днешната конференция. Пожелавам ви всичко най-хубаво за изборите и за предстоящата среща на върха на Г-20, която ще се проведе под председателството на Мексико. Сега ще поканя ораторите от следващия кръг от разисквания да заемат местата си тук на трибуната. So let's uh, start this uh, Започваме втория кръг от разисквания. Ще го председателствам в качеството си на председател на Комисията по международна търговия към Европейския парламент. Както упомена господин Карас в встъпителните си думи, е много важно на ниво световно управление и на ниво структури като Г20 да се отчете и парламентарното измерение. Приветствам Европейския парламент и редица негови комисии, които участваха в подготвянето на днешната конференция. Както знаете, международната търговия спада към изключителните правомощия на Европейския съюз. След влизането в сила на договора от Лисабон, парламентът разполага с пълни, изключителни, извинете, правомощия. Той следва да даде своето съгласие за сключването на международни търговски споразумения от страна на Европейския съюз. Темата на този кръг от разисквания е посветена на необходимите условия за световен растеж и заетост. Ще обсъдим възможностите за насърчаване на световния растеж и заетостта. В разискванията ще участват двама високо поставени оратори, господата Бини Смаги и Бекс. ще им отговорят трима видни членове на Европейския парламент. Първо ще дам думата на господин Бини Смаги, член, бивш член на управителния съвет на Европейската, на Европейската централна банка, членувал е там между 2005 и 2011 година. Към момента господин Бини Смаги Работи в Центъра по международни отношения към университета в Харвард. По поръчка на Европейския парламент е изготвил проучване за световните неравновесия в областта на економиката и търговията което се нарежда сред многото му други публикации. Давам думата на господин Бини Смаки. Те... Благодаря ви, господин председател. Удоволствие отново да съм тук в Европейския парламент в качеството си на професор в университета Харвард. Най-напред бих искала да направя една бележка относно темата и заглавието на тази конференция, именно отчетност. Според мен парламентът има пряка роля в осигуряването на отчетността. Ако видите кои са 20-те члена на Г20, стигната до номер 20, вижте, че това всъщност е Европейския съюз. А Европейския съюз се представлява от Европейската комисия и от председателя. С това ми се струва, че най-добрият начин да се гарантира отчетността е да присъствате на срещите на Г20. една от срещите на g 20 споменати от... А, бяха проведени всъщност редица конференции в рамките на председателството на Г20, както спомена и посланника на Мексико, посветени на различни въпрос, економическите дисбаланси, разви... развитие и т.н. Може по всяка една от тези теми да поканите съответният комисар и да поискате от него допълнителна информация, по този начин ще гарантирате съответната отчетност. В G20 е, членуват и още четири члена на Европейския съюз. Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство, понякога участие взима и Испания. Така че може да поискат да попитате и председателят на Европейската комисия как останалите държави, членки на Г20, които са членки на Европейския съюз, смятат да действат, каква е тяхната позиция и дали тяхната позиция съвпада с тази на Европейския съюз. Тъй като моят опит от срещите на Г20 показва, че всеки път, когато европейците нямат съвпадаща позиция, те нямат почти никакво влияние. И това подрива цялостното влияние и авторитет на Европейския съюз. Затова ми се струва, че Европейския парламент може да играе важна роля в гарантиране отчетността и дори гарантиране на ефективността на начинът на функциониране на Европейския съюз и на к 20 бях помолен да се съсредоточа върху дисбалансите и основните въпроси, свързани с тях. През последните няколко месеца се обсъждаха няколко конкретни въпроса и аз ще се спра в частност на въпросите, свързани пряко с кризата и ще се спра на три основни елемента. Първият е въпрос, който добре познавате, тъй като трябва да се борите с него всеки ден. Става въпроса за кризата на еврозоната. Няма да се спирам продължително този въпрос, тъй като всички са запознати с него, но това наистина е голямо притеснение за Г-20 поради опасността от а, разпространение на кризата в еврозоната и потенциалните последствия за останалата част от света. Тези последствия са много сериозни и се усещат много силно в държавите извън Европейския, в еврозоната. Това се случва по канали, които често подценяваме дори и в Европейския съюз. Давам пример с Съединените щати. Като слушам колко са притеснени, те няколко понякога си мисля, че всъщност Съединените щати притесняват повече от кризата в сравнение с Европейския съюз увеличава се и опасността от а, възможността за избягване на риска както на финансовите пазари, така и в реалната економика. Редица компании извън е, еврозоната, включително и в Съединените щати, разполагат с необходимата ликвидност, но не инвестират поради притеснения, свързани с економическия растеж и евентуалното послед евентуалните последствия от кризата на еврозоната в останалата част от света не бива да се пренебрегва и психологическото въздействие на евентуално негативно развитие на кризата в еврозоната и последиците от подобен сценарий върху поведението на хората, на гражданите като цяло. Видяхме какво се случи след фалита на Lehman Brothers и начинът по който хората започнаха да изтеглят парите си от собственици банки. За първи път от много години насам в една развита економика има проблем с суверенния дълг. Всичко това предизвиква редица разисквания в Г20. И на всяка една срещане на Г20, основната част от а, света пита Европейския съюз какво правите, за да разрешите кризата на еврозоната. И това със сигурност е въпрос, който трябва да зададете вие на председателят на комисията и председателят на Европейския съвет. Разбира се, не само в Европа има проблеми. В останалата част от света, включително и в развитите економики, съществуват много от проблемите, с които се сблъска в момента Европа. Но тяхното разрешаване просто се ам, забавя поради а, различни фактори. Ако вземем за пример Съединените щати и Япония, те имат а, с, дефицити, които обикновено са по-големи от тези на европейските държави, но те все още не са изправени пред този проблем поради този, това явление на избягване на риска което на практика улеснява финансирането на държавния дълг за тези държави. Тоест тези държави могат по-лесно да се здобиват с необходимите им средства. Но това положение е само временно и все повече се засилва натиска за необходимото намиране на равновесие. Очевидно, че това положение не може да бъде устойчиво и че трябва тези държави да се справят с своите дисбаланси. Друг въпрос, по който ще ви оставя информация, с която да може да се запознаете, е влушаването на кризата, което доведе до засилване на нестабилността на пазарите на сувените. И тук се стига до един много по-фундаментален въпрос, а именно, че економически растеж в бързо развиващи се държави беше по-висок в сравнение с развитите държави, което доведе до ам, по-бързо увеличаване на цените на суровините, което осложнява ситуацията за развитите економики и увеличава тяхната уязвимост. Но този процес увеличава и уязвимостта на развиващите се пазари, тъй като те разчитат прекалено много на пазарите на суровините. Това ни припомня и случило, случилото се с с холандската болест през 60-те години. Какво наблюдаваме в момента? Цените като цяло не падат. В някои държави има лек спад, но той е несъществен. Ако погледнете в Съединените щати, например, настоящият все още има текущ дефицит, а в някои развиващи страни продължава да има излишък. Основните държави сносителки продължават да отчитат излишък на текущата сметка и това са елементите, които продължават да водят до уязвимост. Много от економиките на развиващите се пазари продължават да изнасят своят излишък към държави с по-безопасни капиталови пазари, като Съединените щати, например, и от части Европейския съюз. И така продължават да се забелязват същите потоци на движение на капитала в а, някои от развиващите се пазари не се оставя и свободно, а, свободна обмяна на валутата, което води до рециклиране на капиталите към развитите економии. И в момента Европа особено много страда от а, този процес. Държавите, които са в най-тежко а, положение, трябва да разполагат с валута, която да може да гарантира приспособяването, включително и фискалното приспособяване в Европа. Но този процес не се случва достатъчно бързо, въпреки че той започна на последните няколко седмици. Но пак казвам, процесът не е достатъчно бърз поради сериозната намеса на пазарите на валутен обмен от страна на някои от развиващите се страни. Така че в контекста на среща на Г20 това е един от въпросите, по които Европа трябва а, да, да се изкаже по-твърдо и да защити своите интереси. Тъй като в момента Европейския съюз трябва да направи сериозни усилия, за да се приспособи отново към а, пазарите, защото достъпът до пазарите за някои държави е ограничен или е свързан с много сериозна цена. Необходимо е приспособяване и към новият контекст на, конкурен... на конкуренция. Колко време още разполагам? С две минути. Добре, тогава преминавам към политиките, които трябва да се приложат, за да се преодолеят някои от дисбалансите. Европейския съюз одобри новата програма за взаимно наблюдаване, който е подход отдолу нагоре. Работи ли тази система? Тя доведе до създаването на една нова среда, в която държавите се чувстват по-свободни при обсъждането на своите политики. Те водят не само двустранни, но и многостранни преговори с Международния валутен фонд. Някои държави взимат много активно участие в този процес. Бразилия, например, е много активна. Те имат своята визия относно войните, валутните войни. Те обвиняват Китай, включително Ай Съединените щати, че имат прекалено а, агресивна политика. Аз лично не съм съгласен с това, защото в някаква степен прекомерната ликвидност, която в момента се, се наблюдава, се дължи от части на политиката на фиксиране на валутните курсове. Но Това са някои от въпросите, които трябва да се обсъждат, където се усеща повече разликата между много големи и малки държави. И Г20 със сигурност е форум с по-голяма легитимност, на който се обсъждат тези въпроси в сравнение с g 7 и g 8 например. Но в крайна сметка трябва да има промяна в политиките. Би било добре, ако g 20 можеше да промени политиките на някои от своите държави, на държавите, които участват в групата. И бих казал, трябва да се започне с Европа. В, достигна се консенсус за осигуряване на финансова помощ за страните в нужда от страна на Международния валутен фонд. Така че като цяло това е една рамка, която започва да функционира, но тя трябва да бъде засилена. Мисля, че Европейски съюз като цяло и, и еврозоната в частност трябва да започне по-силно да, да, да говори с един глас и трябва да, се, трябва да настоява за по-гъвка политика от страна на развиващите се страни, трябва да настоява пред МВФ да се осигури необходимата помощ за страните в нужда, но също така трябва самата Европа да се справи с основните с основното предизвикателство за економическото развитие, а именно настоящата криза, естественото, което, както знаете, никак няма да е лесно. Мисля, че времето ми изтече. Ще ви оставя доклада си в писмен вид. Благодаря ви за това изложение, което ще обсъдим по-нататък. А сега нека да дадем думата на директора на Международния економически и е, финансов орган за взаимоотношения е, в финансовата и економическата сфера от е, Генерална дирекция ЕКФИН, Европейска комисия. Той ще ни разкаже за актуалните задачи от гледна точка на Генералната дирекция за финансовата архитектура, за системата за финансово управление и какви са плановете на Генералната дирекция във връзка с срещата в Мексико. Имате думата, господин Бек. Благодаря, господин председател. Става дума за глобален растеж, а не само за растеж в рамките на Европейския съюз. През последните месеци бях на много заседания в рамките на Г-20. Провеждахме заседанията под натиска на други страни, които непрекъснато питаха какво става, как ще действа Европейския съюз, как ще се справя с проблемите. Смятам, че проблемите са обсъждани многократно в е, парламента на Европейския съюз и вие сте наясно с отговорността, която носим. Когато погледнем глобалната економика, знаем, че е, еврото не е единственият проблем. При подготовката на срещата на върха в Оскабус е, говорихме за редица проблеми, за създаването на план за дългосрочните, за краткосрочните рискове и начинът по който възнамеряваме да ги преодолеем. Нека да направя сега един кратък преглед на всичко това, което от гледна точка на Европейската комисия представлява опасност за световната економика и същевременно на всичко това, което смятаме, че може да се предприеме също времено как ние ще защитим дневния ред на Европейския съюз на срещата в Оскарус. Тук междувременно бе казано, че Европейската комисия има една определена позиция с срещата в Оскарус. Въпросът е как ще представим нашата позиция, така че тя да убеди и останалите. Нека да погледнем световната економика, която, както знаем, не се развива блестящо в последно време. През последната година нарасна заетостта, но междувременно отново получаваме новини, които будят смесени чувства. В рамките на Европейския съюз и поне в някои страни се отбелязва нарастване на заетостта. 2012 година в началото показваше така тенденция за стабилност, но междувременно има и тревожни сигнали. През 2011 в САЩ растежът се забавя, в Китай имаме също забавяне на ръста, на растежа, най-вече по отношение на производството, на промишлеността. Същевременно еврокризата се задълбочи. Това естествено е един неприятен фактор, който може да доведе до дяволски кръг. А във връзка с обсъжданите еврооблигации, държавни ценни книжа, възникват и някои въпроси от гледна точка на стабилността на, на държавите и на техните финансови системи. Това е огромно предизвикателство за финансовия сектор, но също и за правителствата. Ще се спра на този въпрос. Още веднъж, нека да погледнем и рисковете в световната економика. Стана дума вече за данъчната политика, за бюджетната политика на САЩ. данъчното законодателството, законодателство, активирането на един автоматичен спирачен механизъм. Говореше се за 5%. Това е така, ключовата цифра във връзка с опрощаването на дълга. Но също времено знаем, че всички пазари, финансови пазари са се тревожат е, от развитието на индексите, които рязко паднаха. Всичко това естествено ще се отрази отрицателно на пазара. И сега е, пазара на суровините, най-вече петрол. Това е нещо изключително важно, което не бива да игнорираме. Прогнозите са, че проблемите във връзка с доставките на петрол от Иран задължително ще доведат до нарастване на засилване на напрежението. И така, говорим за краткосрачни рискове, но също времено и за дългосрочни рискове, тъй като при 100% БВП консолидацията едва ли ще бъде е, много успешна. Знаем, че и в Япония е, има междувременно вече сигнали за едно негативно развитие. В началото пазара не реагира много тревожно на нарастването на лихвите в Япония, но междувременно като че ли имаме основания да се тревожим вече. Така че трябва да имаме предвид и развитието в тези страни. Дългосрочните рискове в е, бързо развиващите се економики. В началото кризата не се отрази негативно, но междувременно вече започна една такава отрицателна тенденция и там. Банковите е, кредити е, бележат едно неблагоприятно развитие и в Китай, и в Индия. Въпросът е какво може да се направи. Три са елементите е, във връзка с еврозоната и дяволския кръг, за който споменах. Ще говорим естествено и за европейските страни, но тук ситуацията е, е по-ясна за нас. Да погледнем от другата страна на Атлантическия океан. Данъците Е, нарастват, е, разходите се намаляват, е, като това би трябвало постепенно, естествено и стъпка по стъпка да доведе до консолидация. В Япония също има дългосрочни планове за консолидация. В бързо развиващите се економики коефициента на рентабилност все още е доста висок, но и тук се появяват рискове Макроекономическото управление е по-сложно поради колебанията на пазара. Инфлацията също е важен фактор. Висока инфлация имаме в Бразилия, в Турция, в Индия. Там мерките за консолидация би трябвало да доведат е, до по-големи инвестиции в е, образование, здравеопазване и така нататък. Инфлацията в е, Китай е под контрол. Смята се, че частните вложения няма да намалеят, но също време усилията са насочени най-вече към преодоляване на евентуални е, капиталови деформации. Е, Китай при всички положения смята да продължи политиката, която е започнала вече е, за стабилизиране, за консолидация. Срещата в Лоскабос Нека да видим кои са приоритетите от гледна точка на Генералната дирекция Екофин. По отношение на заетост и растеж, ние ще се опитаме на нашите партньори да стане ясно, че сме предприели много стъпки за преодоляване на кризата и ще продължим да действаме в тази посока. Не бива в никакъв случай да се съмняваме за това, че Гърция ще остане в евроз еврозоната и ще изпълни поетите от нея задължения. Ние, естествено, ще помагаме на тази страна. Бихме желали, естествено, да насърчим растежа в е, Европейския съюз на единния пазар. Имаме предвид е, и сферата на услугите, имаме предвид и свързаните е, с е, услугите сектори. Желаем, освен това, е, балансиране в рамките на световната економика. Ние ще насърчим съответните планове, които вече се подготвят в САЩ. Ще насърчим и политиката в тази посока в Китай. Европейският съюз ще поиска страните от Г-20 да засилят действията си за преодоляване на протекционизма. Ако погледнем към Бразилия и Аржентина, наистина имаме поводи за тревога. Там протекционизмът като че ли доминира. Благодаря ви. Председателят, нека сега дадем думата на членовете на Европейския парламент. Първо ще дам думата на Даниел Каспари, мой колега от Комисията по международна търговия. Той е член на Европейската народна партия, най-многочислената политическа група тук в Европейския парламент. Миналата година господин Каспари бе докладчик по една много важна тема новата търговска политика на Европейския съюз по силата на стратегията Европа до 2020 година. Господин Каспари. Е, Благодаря за възможността да се изкажа по тази много важна тема. Ще се спра върху три аспекта. Първо, кризата с дълга на която сме свидетели вече от доста време насам, най-малко от две години. За мен е много интересно да наблюдавам разделението в Европейския съюз, разделението между 27-те държави членки и между държавите членки на еврозоната и онези извън нея. Държави, които са извън еврозоната, са изправени пред особено големи затруднения. Ще ви дам за пример Обединеното кралство. Достатъчно е да разгледаме размера на неговия държавен бюджет. За тези държави обаче се говори съвсем малко. Много се говори за държави като Гърция, на която се падат 2% от общия размер на БВП в Европейския съюз. На нея се падат и 3% от общия размер на дълга на Съюза. Сума, която може да бъде изработена от всички европейски граждани за 3-4 дни. Като имам предвид всичко това, се питам дали не се опитваме да преувеличим проблемите на еврозоната, за да отклоним вниманието от други проблеми. Не искам да отрека, че Европейският съюз е изправен пред значителни проблеми, но те не са по-сериозни от проблемите на други субекти. От 99-та година съм в политиката. От 90-та година, извинете, съм в политиката. Още от тогава се водят дискусии за държавния дълг. От тогава се говори за това, че ако продължаваме по същия начин, ще изпаднем в много тежки затруднения. Подобни разисквания се водят в Германия и в редица други държави членки. Достигнали сме до положение, при което както в политиката, така и в финансовия сектор трябва да стигнем до извода, че не можем да продължаваме по същия начин. С това преминавам към втората тема, върху която искам да се спра, а именно програмите за растеж и насърчаване на економиката. В момента в Европейския съюз под заглавието програми за растеж всъщност се обсъждат програми за насърчаване на конюнктурата на економическото развитие. Ако искаме да направим някъде градина и условията не са толкова подходящи, например в пустинята, трябва да създадем подходящи условия, като например да осигурим торове, напояване и така нататък. Какво искам да кажа? Трябва да се създадат подходящи условия за растеж, а такива не са създадени през изминалите години по пътя на структурни реформи и реформи в публичната администрация. Имам предвид държави като Гърция. Трябва да се запитаме дали наистина ще можем да проведем устойчива политика за осигуряване на растеж. От това ще зависи бъдещето на Европа. Когато говорим за програми за растеж, говорим за програми за стимулиране на конюнктурата, на економическото развитие. Ако турим почвата в Сахара, няма защо да се чудим, че нищо не расте. Ако искаме да постигнем економически растеж, по същия начин трябва да създадем необходимите предпоставки. Не мисля, като се има предвид това, че единствено с програми за растеж и програми за стимулиране за на конюнктурата ще можем да излезем от кризата. Трето, говорим за отварянето на пазарите. Повечето економически модели показват, че отварянето на пазарите може да е източник на економически растеж. Същевременно, тук в Европейския съюз все още в никакъв случай не сме доизградили вътрешния пазар. Господин председател, мисля, че би трябвало да обсъдим тази тема съвместно с Комисията Вътрешен пазар и защита на потребителите. Имам предвид въздействието на недоизградения ни вътрешен пазар върху търговските ни отношения с инвеститори като Бразилия и Аржентина. Те с удоволствие биха навлезли, сигурен съм, на пазара в Европейския съюз, но ги възпрепятства недоизграденият ни вътрешен пазар. Как стоят нещата с протекционизма? Виждаме какво се случва в Южна Америка. Там Бразилия по-скоро се изолира. Няма напредък и в рамките на преговорите на ниво Меркосур. В Съединените щати по-скоро също се наблюдава тенденция за изолиране, за затваряне на пазарите. Китай също ни създава големи проблеми в тази област. Условията на пазара там по-скоро се влушиха за повечето наши предприятия. На дневен ред стои въпросът с Русия. Там също по-скоро се наблюдава тенденция към затваряне на пазарите. Питаме се и дали Русия ще се присъедини към СТО или не. Вече от години говорим за противодействие на тенденциите в посока към протекционизъм. Крайно време е тези ни думи да бъдат подкрепени и от дела. Крайно време е държавните и правителствени ръководители да претворят в дела ангажиментите поети преди 5-6 години на ниво Г20. Ако тези ангажименти си останат само на хартия, то опасявам се няма да постигнем напредък в посока към глобална заетост и глобален растеж. Председателят благодаря. Сега ще дам думата на двама колеги от Комисията по околна среда. Рихард Зебер, също от НП и Бас Айкхаут от Обединената европейска левица. Те ще се спрат върху екологичното измерение на растежа. Ще говорят за устойчивия растеж. Господин Зебер. Also wie gesagt, im Umweltausschuss haben wir eine sehr gute благодаря, господин председател. Е, предлагате ни да разделим времето. Ние е, работим винаги в е, дух на колегиалност. Трябва да ви коригирам, обаче колегата Басейкарт е от политическата група на зелените. И така, говорим за глобален растеж. Това естествено е свързано и с дългосрочните предпоставки, но и с краткосрочните условия, които понякога забравяме, тъй като мислим в едно по-голямо измерение и в дългосрочен аспект. От една страна наблюдаваме нарастване на населението в света, времено недостиг на ресурси, което създава напрежение и ни тревожи. Ние знаем, че в Европа, Западна Европа, в Северна Америка, междувременно са се наложили ни модели, които трябваше да се приспособяват към новите условия, а времено и много други е, части на света се опитват някакси да се приспособят към нашите модели и да възприемат части от тях. Ако погледнем назад във времето 14 век е, е, към Азия, към Китай, към древ... други древни цивилизации, трябва да се запитаме как така в рамките на няколко века Европа всъщност излиза на преден план като един двигател на прогреса. Факт е, че Европа винаги е залагала на познанието, на знанията, на уменията, включително и в военната област научните изследвания водят до нови разработки, които същевременно е, са довели до е, злата е, участ на Европа в някои случаи. Но при всички положения е, Европа, а не Китай, например, е, е направила големите открития. Е, Китай е, има достъп до тези големи открития в миналото на Европа, но не може да ги прехвърли в економиката. Е, т.е. разказвам ви всичко това, просто за да видим, че действително политическата система е от основно значение за успеха на нациите, на континентите, на определени региони в света. Ние сме изключително е, важни за света. В този смисъл, че ние в крайна сметка сме двигателят и на новото в околната среда и в опазването на природата. Нека да говорим за основните енергийни ресурси, за подземните изкопаеми, които са важно гориво в миналото и постепенно се изместват от други видове енергии. Пъдещето ще бъде в зелените технологии, така смятаме. Трябва да видим обаче дали точно така ще стане. Естествено, когато говорим за горива и за енергийния сектор, не можем да не споменем цените цените отразяват дефицита на определени ресурси, липсата или недостигът на ресурси се отразява непосредствено на цените. Цените са краткосрочно ориентирани, а също време ние е, обикновено в енергийния сектор имаме дългосрочни стратегии, така че е, трудно се справяме с е, колебанията в ценообразуването. Но трябва да имаме предвид и външните разходи, които естествено също са много важни. Как е, можем да интернализираме така наречените външни разходи? И това е огромното предизвикателство пред което сме изправени днес. Ако продължим да действаме така, както до сега, няма да постигнем нищо. Ще стигнем до един момент, в който съвсем рязко промените просто ще изпреварят нашите политически действия. Е, какво разбираме под е, зелени технологии и зелена економика, с която искаме е, да създадем един по-комфортен, по-добър за човека свят. Не би в никакъв случай да забравяме, че в центъра на всички наши усилия е човека. Но, господин председател, виждам, че поглеждате към часовника си и затова сега давам думата на моя колега. Давам, още, давам няколко думи, няколко минути господин Екхаут. Благодаря за допълнителното време, което ми остави господин Зебер. Предполагам, че няма да се очудите, ако погледнем заглавието, а именно предварителни условия за економически растеж. Аз също няма да не мисля само за финансовите пазари. Трябва да се замислим и за ограниченията на планетата, така да се каже, с които трябва да се съобразим. И честно казано, съм доста изненадан, че този въпрос в момента не беше засегнат достатъчно. А чакате аз да го направя. Добре. Но според мен това показва до каква степен възприемате това предизвикателство на сериозно. В ще се обсъди въпросът от устойчивостта на Г20 и на срещата Рио плюс 20. И мисля, че връзката между тези дискусии трябва да бъде съвсем естествена, защото когато обсъждаме бъдещото развитие, трябва да вземем предвид ограниченията, които ни налага планетата. И ще ви дам само няколко, чис... няколко данни за да иллюстрирам ситуацията. Много често се справяме добре с поставянето на цели метро отношения, като например двата градуса за изменението на, на климата. Но ако погледнем а, темпото на намаляване на въглеродни емисии, а, имаше намаление с 1% между 90-та и 99-та години, и после под 1% между 29-та и 2010-та година. А знаем, че за да постигнем целта трябва това равнище да нарасне до 3% и дори до 6%, 3% до 2020 година и 6% между 2020 и 2050 година. Тоест трябва или да има много сериозна корена промяна в политиката ни за намаляване на въглеродните емисии, е, емисии или трябва да бъдем откровени и да кажем, че целта от 2 градуса е непостижима. Това са двата варианта и трябва да обмислим как реално ще се прилага стратегията за намаляване на емисии на световно равнище. Същото уважи и за управлението на почвите и на водите. Тук също има съглас... съгласуване за това, че искаме да се намали сериозно намаляването на биологичното разнообразие, например. Но в момента сме много далеч от постигане на целите, които сме си поставили и това трябва да бъде една от водещите ни притеснения, когато обсъждаме предварителните условия за економически растеж. Разкажи тези условия, можем да решим да се споразумеем за целите и после да си кажем, че като цяло, може би тук в Европа и на световно равнище сме на прав път да постигнем тези цели. Ако обаче погледнем какво е положението с конкретните финансови възможности за намаляването с копарите горива, например, глобално между 2005 и 2010 година всички страни от на Организацията към е, е, сътрудничество и развитие са платили между 45-75 милиарда долара за а, изкопаеми горева, над половината от които са за закупуване на брутен петрол. И гледайки тези суми, си даваме сметка, че не инвестираме там, където трябва. Все още инвестираме в една економика на изкопаемите горива. Разбира се, може на среща на Г20 отново да повторям, че това не е правилната насока. Но какво конкретно може да направим, освен а, едно желание да се намалят а, субсидиите за изкопаемите горифа? Това е въпроса и за данъчното облагане. До голяма степен дори в Европа в момента се търсува работната ръка, не се таксуват самите суровини по този въпрос също се говори много, но много малко се прави на практика. А по въпроса за кризата в еврозоната, нека да погледнем Испания и Италия. Испания увеличава вноса си на петрол от 2009 година от 4,5 евро на 7,2 милиарда евро. Като виждате, има почти двойно увеличаване – Същото върши и за Италия. От 19 на 31 милиарда евро за внос на петрол. И това са последиците от а, кризата през 2009 година, когато имахме възможност наистина да инвестираме в една по-колкосъобразна економика и работни места, защото само създаването на една нова, по-ефикасна енергийна стратегия за Европейския съюз ще доведе до задаване на 2 милиона евро, 2 милиона работни места, извинете, а на световно равнище според изчленията на Международната организация по труда ще доведе до създаването на 60 милиона работни места. Така че, както виждате, наистина имаме ограничения поставени от планетата и трябва да се замислим как можем да инвестираме интелигентно в рамките на тези ограничения, защото след 20 години ще говорим световна криза, не само за европейска криза, която се прави в момента. Благодаря ви. Greens, the... Съжалявам, че ви причислих към погрешната политическа група, но тя беше оказана погрешно в бележките на председателя, които ми бяха дадени преди заседанието. Преди да дам думата на гостуващите ни оратори, се обръщам към присъстващите в залата. Желая ли някой да вземе думата за коментар, критика? Is that Is there anyone willing to come to the floor? Желая ли някой да вземе отношение? Моля, сега е моментът. Сега е моментът да се изкажете по темата G20 и световното управление. В бъдеще няма да имате много такива възможности. Let's move to the... С това пропуснахте възможността си. Ще дам думата на нашите оратори в последователността, в която се изказаха в началото, за да вземат отношение по казаното от членовете на парламента. Господин Бинисмаги. Благодаря за коментарите ви. Склонен съм да приема повечето от нещата, които казахте. Но ако ми позволите да обобщя, останах с впечатлението, че повечето от вас поставиха акцента върху предизвикателства в дългосрочен план, които обаче изискват действия в краткосрочен план. Това ме очуди, тъй като се твърди, че политиците по-скоро се съсредоточават върху проблемите в краткосрочен план. Господин Каспари запита дали осъзнаваме реалността. Според мен реалността се диктува от краткосрочни явления. Имам предвид финансовите пазари. Съединените щати могат да си набавят капитал при лихвен процент в размер от 1% или под 1%. Гърция не е в състояние да направи това. Това е реалността, която трябва да вземем предвид. Същото въжи и за хората. Хората, особено в времена на криза, след като са преминали през продължителен тежък период, искат осезаеми резултати. Съгласен съм с коментарите ви за градинаря и начина по който той организира работата си по засаждането на градина. Но трябва да вземем предвид хората. Хората искат да видят светлина в края на тунела. Същото въжи и за затварянето, изолирането на пазарите, което разкритикувахте. В миналото, винаги когато е имало економическа криза, първата реакция на страните е била да защитят националните си пазари. Това води до устойчиво развитие до подобряване на економическите условия за всички. Същото въжи и за екологосъобразния растеж. Във времена на криза всички се концентрират върху по-краткосрочни мерки, работят за намирането на решения, които да доведат непосредствено до резултати по решаването на неотложни проблеми. Съгласен съм с вас за това, че трябва да съгласуваме дългосрочните и краткосрочните действия. Ако не успеем, то ще изгубим възможността за политическо въздействие и ще оставим всичко в ръцете на пазарите. Пазарите ще диктуват положението, което няма да е добре. Не е добре обаче да губим и доверието на пазарите, тъй като с това ще загубим и доверието на потребителите и на инвеститорите. В момента трябва да постигнем баланс между целите за устойчиво дългосрочно развитие и намирането на решения, които да са удовлетворителни както за пазарите, така и за обикновените граждани. В Европа ни е малко трудно да обединим тези два аспекта. Това не е никак лесно, особено като се има предвид настоящото положение. Но погледите са обърнати към Европа. От Европа се очаква да обвърже дългосрочните с краткосрочни действия и да подкрепи ангажиментите си с конкретни дела. Затова Европа трябва да намери подходящи решения, като същевременно запази и своето единство. Това е основният въпрос, пред който са изправени европейските политици. Господин Бекс. If all uh, participants in a debate agree, the debate becomes very boring. Um, so I will try to, to... Благодаря ви. Ще се опитам да въведа един малък елемент на противоречие, но първо искам да кажа, че съм напълно съгласна с казаното от Лоренцо за противопоставянето между краткосрочни и дългосрочни планове. Знаете, че в момента къщата ни гори, така да се каже, и затова трябва да вземем много спешни мерки. Както каза и американският посланник, има редица други въпроси, които са в дневния ред, включително и насърчаването на екологосъобразния растеж. Не го споменах, тъй като всички знаем, че Европейския съюз подкрепя тази цел на, мек... на мексиканското председателство, а и като цяло предложенията на мексиканското председателство напълно съвпадат с а, програмата на Европейския съюз в това отношение. Проблемът е, че ние в Европа тук сме напреднали значително в сравнение с останалата част от а, света и ни е трудно да спечелим достатъчно подкрепа в рамките на G20. И ми се струва, че в този, че по отношение на колко базни растеж, както и в други теми, като плана за действие от Ласа Кабус, рамката за финансова и за финансова регулация и т.н. А сега ще позволим, позволение, господин председател, ще се върна към дискусията на първият кръг за разисквания, тъй като споменаха много интересни въпроси и съжалявам, че Членовете на този кръг вече не са сред нас. Трудно е да се противоречи на някой, който не присъства. Но все пак трябва да се... Първият ми коментар е свързан с това, че G20 представят сами себе си. Не съм обаче напълно съгласен с това. Аз, например, когато участвам в тези срещи, не представлявам Европейската комисия, представлявам Европейския съюз. И преди срещи на G20 имаме подготвителни срещи, когато се определят въпросите, по които Европейския съюз не може да отстъпи. Има цял един процес на постигане на консенсуса така че има не само отделно представяне на държави, но и регионално представяне на европейско равнище, на държавите в, от Латинска Америка, в Азия и т.н. Не съм съгласен и с казано господин Грос за това каква е ролята на данъчната власт. Какво повече да кажем по отношение на Европейската комисия? Ние имаме много важна роля в данъчното управление. Това просто ще се пренебрегне, ще се прехвърли към се прехвърли към механизма за стабил, стабилност. Не съм съгласен с това. Въпросът е какво ще, какви ще, как може да се разшири дейността на Г-20 да се обсъди въпрос като Сирия, например. Аз не съм съгласна с подобно развитие. Успеха на Г-20 е в това, че се съсредоточава върху економическите и финансови въпроси. Г-20 е основният форум за обсъждане на световната економическа политика. Видяхме това и на срещата на външните министри, като се проведе по-рано тази година в Лос Кабос. И тази среща, честно казано, имаше доста смесени резултати. Като цяло често беше на сравнително ниско равнище, нямаше реална комуникация и затова не съм съгласен с това становище на господин Грос, председателят, съгласен съм с вас. Основните теми на обсъждането трябва да бъдат свързани с економическото управление. Уважаеми колеги, уважаеми гости, време да приключим това събитие. Може би то не беше много вълнуващо, но в много отношения беше интересно и ни даде храна за много размисъл. Надявам се, че то подобри разбирането на нашите комисии за економическото управление. Също така показахме и как ние се справяме с проблемите, свързани с економическото управление. Смятаме, че чрез своята размер и влиянието на своята економика, Европейския съюз трябва да бъде един от водещите действащи лица на световната сцена – и че трябва да вземе активно участие в световното управление. Ето защо Европейския парламент като единственият пряко избран управляващ орган Европейския съюз, който представлява 500 милиона граждани на съюза, трябва да играе много важна роля. Затова и становището на парламента трябва да се вземе предвид от изпълнителните органи на Европейския съюз. Според мен днешната конференция показа, че Европейския съюз има много богат опит в изготвяне на законодателни доклади, прияти наскоро. И те допринасят за увеличаване парламентарното изморение в процеса на преговори на равнище Г20. две седмици ще се проведе среща на високо равнище на Г20 в Мексико. И в това отношение парламентарния контрол е много важен, затова и отчетността беше в заглавието на нашата конференция. Държавните и правителствени ръководително, като започнем от председателят на Европейската комисия, трябва да ни изслушат внимателно. И мисля, че след срещането около равнище представители и на съвета, и на комисията трябва да изпратят свои представители в Европейския парламент и да ни докладват за участието на Европейския съюз в тази среща високо равнище и за резултатите от нея. В заключение бих искал да пожелая успех на Мексиканското председателство на Г-20, успех на срещата, която ще се проведе след две седмици. Благодаря на гостите и на всички членове на парламента, които взеха участие в това мероприятие. Благодаря ви и довиждане!